второто съобщение. Предлага се следното, следната промяна на дневния ред за сряда. Като последна точка от дневния ред има изявление на съвета и, косми... и комисията за хората, предоставящи сигнали. Ще има само изказване на комисията. А за четвъртък гласуването на госп... за... по доклада за... на госпожа Сарнес за търговия с Тунис ще бъде включен в дневния ред за четвъртък. Има ли възражение? Виждам, че няма. Добре, тогава преминаваме към гласуването. Уважаеми колеги, това не е устно изменение, това е просто предложение за промяна на дневния ред. But, no, please, colleagues, I can see that there are objections. Виждам, че има възражение, които са отбелязани. В противен случай би трябвало да гласуваме. Така че нека гласуваме. Кой подкрепя променения дневен ред? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Тези промени на дневния ред са прияти. Благодаря ви.